желащи да се изкажат за това обяснение на вота. Благодаря на всички за усилената им работа. Председателката любезно благодари и на преводачите. Благодаря на всички мои колеги, на всички депутати. Желая